многообразието. Мисля, че в Унгария наистина се живее в демократични условия и не искаме да ни изнасят уроци хора от държави, които още не са си написали домашното. За социалистите и демократите Лопес Агияр. Благодаря ви, госпожо